придържат към текста, който ще се приеме утре. 5 юли. След това има съобщение свързано с правил 5, алинея 5 и правил 210а. Няма възражение, прилага се правилото в съответствие